Скъпи колеги, мисля, че е време да започнем заседанието. Чака ни доста дълго гласуване. И веднага започвам с първата точка от дневният ни ред. Гласуването по ГМО и веднага давам думата на докладчика ни госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Ще бъде кратка. До този момент се извършим доста работа. Над 300 са измененията, по които ще гласуваме. Благодаря на всички, на докладчиците в сянка, на всички колеги и въпреки противоречията и политически, национални, регионални понякога, ние все пак успяхме да се обединим по тази компромисна платформа. Надявам се, че тя ще улесни нашата работа и когато започнем трилога, скоро ще защитим позициите на парламента. Благодаря ви. Сега може да пристъпим към гласуването. team card. Okay. con eh, l'emendamento. Надявам се, че на всички имат своите карти. 155-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 157 казва председателят за, против, въздържали се, приема се. 158 изменение за, против, въздържали се, е, електронна проверка, ако обичате, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сто пятьдесят девето изменение, устно изменение, господин Стас, не е необходимо. Във всички случаи го имаме и в писмен вариант. И има ли възражение по това устно изменение? Няма. Моля, гласувайте по 159-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Но нека да направим електронна проверка. Режим гласуване. Социалистите имат два гласа в повече. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съжалявам. Компромисо 1. Ки е фаворе? Компромис 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Сега, моля, преминете на страница 15. А може би номерацията не е една и съща за всички. Във всички случаи става дума за 244-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 246-то изменение за? против, въздържали се, отхвърля се. 250-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 249 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 изменение кой е за, против, въздържали се, приема се. 253-то изменение. За. Двеста и трето отпада. 252 изменение за против Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Социалистите отново имат един глас в повече. Прекратете гласуването, отхвърля се това изменение. Yes, we have to go to five, six. 256. 256-то изменение за против въздържали се отхвърля се електронна проверка Прекратете гласуването. Приема се. 254 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 255 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 261 è caduto Adesso... 261 отпада. 25 и 256, които са идентични. Гласувайте по тези изменения за, против, въздържали се, приемат се. 257 изменение, тъй като 258 отпада, а, за 257. Кой е против това изменение? Въздържали се? Приема се. Двеста от колегата Гирлин. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 262. За, против, въздържали се, приема се. Емендаменти 26 и 26 и 263 са идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. А, електронна проверка ли искате? Добре. Моля, гласувайте по 25 от 263. Моля, гласувайте. Още А... Веднъж имаме един глас на социалистите в повече. Прекратете гласуването. Приема се. Двеста и четвърто. Кой е за? Против? Въздържали се? не виждам дигнати ръце. И така, 264-то изменение, кой е за? А, според списъка за гласуване, господин председател, вече а, е гласувано това изменение. М да, да, права сте. Следващото а, изменение 267. No, 267 falls because uh, one of the free amendments... 267 отпада, защото предишното беше прието. Бяха вече прияти. Така че трябва да гласуваме изменение 269. Две парти. Разделно. А, и така, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Adesso abbiamo gli emendamenti 270. И така, 270-271, преминаваме към тях, те са идентични и отпадат във всички случаи след приемането на 269-то изменение. И така, преминаваме към 273-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 и 277 са идентични. Гласувайте по две. За, против, въздържали се, приема се. първо за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля. От социалистите отново един глас в повече. Прекратете гласуването. Отхвърля се. тантасей. 286. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 288 разделно, две части, първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 и 287, които са идентични за, против, въздържали се, приемат се. 284 отпада. 289. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Двеста и за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 деветдесет 294. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Uh, 296 отпада. Uh, 297 за. Против въздържали се, отхвърля се. А, нека да направим все пак електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 298. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 31 изменение Моля, гласувайте по 31 изменение, кой е за. Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 299-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 301 от колегата Зомер на разделно две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Втората част за против, въздържали се, отхвърля се. 303 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 кой е за този компромис? Против, въздържали се, приема се. И така, 310-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 311. Кой е за? Против, въздържали се, приема се, но нека да го проверим и електронно. 311 то изменение, моля гласувайте по него. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И е, така, 312 изменение, устно изменение, внесено от колегата Стас. Има ли възражение по устното изменение? Няма. Гласувайте тогава. 312 изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И така. Преминаваме към изменение. Първо на докладчика, кой е за, кой е против, кой се въздържа, Приема се. и така, компромис 2. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Adesso votiamo l'emendamento 47 dei colleghi Flanagan e Ferreira. Сега преминаваме към 47-мо изменение на Фланаган и Ферейра. Кой е за, кой е против, кой се въздържа, отхвърля се. Петдесето изменение, разделно, две части, първа част кой е за, кой е против, кой се въздържа? Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се, но ще го проверим и електронно. Втората част. Гласувайте електронно за втората част на изменение 50. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме към 53-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за против, въздържали се, отхвърля се. 49-то за против, въздържали се. Според мен се приема, но ще го проверим и електронно. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Да, добре направихме, че проверихме електронно. Сега 52-ро изменение за Кой е против? Кой се въздържа? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електрон. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Поздравление, приема се. Сега а, преминаваме към четвърто изменение за против въздържали се приема се. Votiamo adesso l'emendamento 58. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57. За против, въздържали се, отхвърля се. Е, стигаме до компромис 4. Кой е за този, това компромисно предложение? За, против, въздържали се, приема се. 64. За, против, въздържали се, отхвърля се. 66. За, против, въздържали се, отхвърля се. 67. За, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Шейсет и пето изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Шесто изменение от докладчика за кой е против, кой се въздържа, приема се. Изменение 72 е, за против, въздържали се, отхвърля се. Votiamo adesso l'emendamento. И така, преминаваме към 76-то, тъй като всички останали до него отпадат. Не, не, и 76-то, тъй като 302-303 бяха отхвърлени, така че 76-то няма да гласуваме. И така стигаме до пети компромис. А, да, трудно е да се оправи човек. А, така, стигна, стигнахме до компромис 5. Кой е за, кой е против. ли се, приема се. Осемдесет и четвърто изменение на колегата Петър Леко е за. Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Votiamo адесо. И така. 110-то изменение 110 за преамбилна точка 10а се отнася това изменение. Кой е за него? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Стигаме до 119. Колегата Капуто. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. След това 15 и 120 са идентични. Гласуваме блок за тях. Кой е за, кой е против, кой се въздържа, приемат се. Сега стигаме до И така. 123-то изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 125-то е следващото, по което ще гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 126-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Онблок 17 и 128, тъй като те са идентични, за, против, въздържали се, приемат се.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 135 то разделно на две части, първа част. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. И отпада гласуване по втората част. Така че преминаваме към 18-то изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 19 то изменение. 19. то Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Votiamo l'emendamento. И така. 141 е следващото, по което ще гласуваме. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 143 за против въздържали се отхвърля се. 142 за против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 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега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 но ще го проверим електронно. Всички ли гласувахте? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, сега ще гласуваме електронно по проекта за препоръка за второ четене с внесените приятите изменения. Моля, гласувайте. окончателно гласуване. Е това прекратете гласуването. Приема се. Сега трябва да вземем решение дали да предприемем преговори. Моля, гласувайте за това. Има някакъв проблем ли? с превода. Гласуваме по решението да се започнат преговори. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте, прекратете гласуването. Приема се. Благодаря. Много. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Only one minute of suspension for... Ще направим една минута почивка, за да дадем възможност на комисарят да се присъедини към нас. Yeah, yeah. Dear colleagues, Скъпи колеги, очакваме комисаря да се присъедини към нас в 10, в 10 часа, така че имаме 10 минути почивка. Cari colleghi, è un. Eh, Скъпи колеги, за мен е огромно удоволствие да посрещна началото на мандата му комисарият Мигел Ариес Каниете. Той ни удостои днес с присъствието си за да можем да пристъпим към първо размяна на мнение с него по някои от най-важните досиета, с които ще трябва да се занимава Европейската комисия през следните месеци. И също така и в контекста на преговорите за измененията на климата, които, както знаете, ще преминат през много важен етап през едните месеци идният месец с конференцията в Лима. Като разбира се, тази конференция е подготовка за конференцията в Париж през 2015 година и с перспективата за сключване на евентуално споразумение. Много и различни отрасли попадат в мандата на нашия комисар. Схемата за търговия с емисии, емисиите от въглероден диоксид, не е законното опозването, протоколът от Киото. Това, разбира се, не е изчерпателен списък на неговите компетенции, но мисля, че това са някои от важните теми, които ще отбележат нашите връзки с на комисия през няколко месеца. И с голямо удоволствие приветствам с добре дошъл комисарият Мигел Ариес Каниете, комисар отговарящ за дейността в областта на климата и енергетиката. След като той направи след стъпителното му изказване, сме предвидили няколко тура въпроси и отговори. Господин комисар, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, позволете ми да започна първото си изказване като в качеството ми на комисар пред комисията ЕНВИ, като подчертая, както направих и по време на изслушването си, колко важна е Европейският парламент не само като съзаконодател, но и като институцията, която най- ясно представлява европейската демокрация. Ето защо реших първото ми публична проява като комисар да бъде днес пред вас. По време на изслушването си ви обещах да се ангажирам в отворен и прозрачен политически диалог с вас и за мен днешната среща е първа стъпка в изграждането на този диалог този диалог трябва да се превърне в един от основните стълбове за изготвяне на политика срещу измененията в климата с визионерски характеристика, която отговаря на европейските нужди. Скъпи колеги, промените в климата се превръщат и дейността, свързани с нея, все повече и повече стават част от ежедневието на нашите граждани, домакинства и предприятия в петият си годишен доклад между правителствени панел за изменението на климата много ясно ни заяви, че все още имаме възможност да намалим измененията в климата в рамките на затопляне не повече от 2%. Това е наш избор и това трябва да е в основата на нашия политически ангажимент. Ето защо трябва заедно с вас направим всичко възможно Европейския съюз да запази своята водеща роля в дейността за климата. Уважаеми че на Европейският парламент, при по-малко три седмици европейските ръководители постигнаха историческо споразумение по водещите цели в рамките на тъй наречената рамка за климата и енергетиката за 2300 година. Това споразумение е резултат от дългогодишни дълги усилия и сътрудничество между Комисията, Европейски парламент и съвета. Заключенията на Европейският съвет създадоха много силна положителна енерция, която трябва да използваме и на европейско и на международно равнище. Ето също се надяваме Европейският съюз да продължи да играе водещата си роля чрез амбициозна политика в областта на климата и да продължава да играе водеща роля на международно равнище за постигането на обвързващо споразумение в Париж през 2015 година. Но преди всичко трябва да работим за бързо и правилно изпълнение на рамката за 2013 година и трябва да направим по интелигентен начин, за да може максимално да се използваме от прехода към нисковъглеродна економика, като съществено важна за създаване на работни места и устойчив растеж. Рамката за 2030 година трябва да бъде изпълнена с конкретни действия, за да може Европейския съюз да остане световен лидер в областта на възобновяемите технологии, като едновременно с това повиси енергийната си ефективност и използва напълно потенциала на зелената економика за потребителите, индустрията и обществените финанси. Но преди да се спра на прилагането на рамката от 2300 години, бих искал да се спра на, на някои от водещите ръководни насоки, дадени в Европейският парламент. Приветствам обвързващата вътрешна цел за намаляване на парниковите газове от 40% и под целта 43% за схемата с търговия с емисии и 30% за отрасти, които не са обхванати от стратегията. Също така приветствам и обвързващата цел от най-малко 27% възобновяеми енергийни източници на европейско равнище от 2300 година. По този начин ще гарантираме, че инвеститорите продължават да инвестират в секторът на възобновяемите енергийни източници. Относно на енергийната ефективност, вярно е, че се надявахме за по- на по-амбициозно споразумение. Комисията предложи цел от 30% и председателят Юнкер и аз самият настоявахме за обвързващи, а не за а, цели с насочващ характер. Но а, се надяваме въпросът да бъде разгледан отново в най-кратки срокове с а, цел определяне на целта от 30% и този по този начин да имаме по-амбициозна политика. Подчертавам, че става въпрос за положителен елемент. 40%, 40% е обвързваща цел на вътрешно равнище и по този начин ще насочим инвестициите в главната посока в Европейския съюз. Също така приветствам принципите за определяне на целите за отраслите на обхванати в схемата търговия с емисии, национални цели в размер от 0 до 40% в сравнение с 2005 година и колективна цел от минус 30% на европейско равнище. Като си предвид тези амбициозни цели за намаляване на емисиите за отраслите, не от схемата търговия с емисии, трябва да гарантираме необходимата гъвкавост и да направим всичко възможно да запазим устойчивостта на системата. Привесвам също така споразумението на два важни инструмента за финансиране. На първо място, иновативният Инновационният фонд за предприятията и нареченият НЕР 400 и фондът за модернизация на страните членки с по-низки доходи. Заедно тези два фонда предвиждат общ пакет от 700 милиона квоти по схемата за търговия с емисии за модернизация на енергийни сектор в Европейския съюз. Също така Горещо приветствам и препратката към добре финансираща реформираща схема с търговия с емисии на Европейския съюз като е, водещ елемент от политиката в областта на климата на Европейския съюз. Искам схемата с търговия с емисии да играе в своята роля за неутрален технологичен э, разходно съобразен инструмент за преминаване към нисковъглеродни економика на добре функционираща схема с търговия с э, емисии ще стимулира свито на възобновяемите енергийни източници и ще гарантира значителен напредък по, по, по отношение на генната ефективност. И не на последно място Европейският съвет признава колко важна е, е до на вътрешния енергиен пазар, включително и чрез постигането на целта от 10% взаимосвързаност на мрежите до 2020 година и 15% от 2300 година. Със сигурност тези мерки ще доведат до по-голяма интеграция на вътрешния енергиен пазар, но също така ще Гарантира по-висок дял на възобновяемите енергийни източници в, е, в електрическият микс. Уважаеми на Европейският парламент, елементите, които обясних до, преди малко, ме водят и до най-важната тема, която сме обсъждали в Европейския парламент, а е именно резервът за стабилност на пазара. Си убеден съм, че този нов инструмент ще стабилизира схемата търговия с емисии и ще направи по-устойчива по това законно положение, както и по всички останали законодателни предложения, още Европейската комисия, ще гарантираме да се спазват напълно договорите и ще спазваме напълно правомощията на всяка една институция на Европейския съюз. Има много интересни въпроси, които се обсъждат по отношение на резерва за стабилност на пазара. На първо място възможността за по раното му започване или на второ място възможността 90, мили... 90 милиона квоти, които ще бъдат опуснати по-късно, да бъдат прехвърлени направо в резерва вече подчертах по време на изслушването си, че е важно да има мнозинство в парламента в подкрепа на това предложение. Надявам се това важен, тази важен законодателно предложение да бъде прието в началото на е, до година, за да можем възможно най-бързо, но разбира се при наличното споразумение, да предложим нашето законодателно предложение за реформиране на пазара на въглерод 2020 година. Това е един амбициозен график. Също време, обаче, ние дължиме на нашата индустрия и както на всички участници в този пазар максимум правна сигурност относно правилата за след 2020 година. За това смятам, че трябва да се направи едно широкомащабен, един преглед на системата, преди да се приеме резерва за стабилност на пазарите. Що се отнася до законодателството, което не е свързано с тези цели, цел, Целта е да се направи един преглед до края на тая година на елементи като задълбочената гъвкавост, интегрирането на поземления и горски сектор в е, цялата е, рамка. Що се отнася до нашата е, политика за енергийна ефективност, ние трябва да се отзовеме на искането на Европейския съвет и да предложиме приоритарни сектори, в които могат да се извършат съответни економии. Що се отнася до възобновяемите енергии, трябва да вземем необходимите мерки, за да, да постигнем нашите цели за 20 7%. Също времено е необходимо да създадем една прозрачна и е, устойчива система за управление. Също времено смятам да улесна условията за разгръщане на цялата е, програма за улавяне и складиране на въглерода, тъй като това ще бъде ключова технология за постигане на безвъглеродна економика до 2100 година. Също така смятам да проведа една широкомащабна широкомащабно обсъждане на нашите е, виждания относно намаляването на емисиите в пътния е, транспорт и да видим какво може да се направи до, за периода след 2020 година и за това очаквам вашите предложения. Аз е, е, искам да чуя мненията на всички заинтересовани страни е, по, в секторите, за които отговарям. Е, но също, но ако не свършиме дейностите, свързани с климата, с економиката, няма да постигнем успех. Е, в следващите седмици комисията ще излезе с е, предложение относно заетостта, растежа и инвестиране. Един цялостен е, пакет, който трябва да, да свършиме с енергийното инвестиране в инфраструктурата, възобновяемите е, източници на енергия и енергийната ефективност. Аз работя в по, този, е, по това предложение с господин Катайнен. Всичко това е част от общия пакет, предложен от е, председателя Юнкер за инвестиции от 300 милиарда. Дами, дами и господа, нека да, се, да погледнем обаче какво ни чака в международен план и международните преговори. Европейския съюз трябва да бъде пример за дейности в областта на климата. Наш, нашото, нашата решителност трябва да е, повлича нашите партньори да поемат ангажименти в областта на, на, на намаляването на емисиите от парникови газове. Е, най-важното ще бъде да се постигне глобално споразумение в Париж, но по пътя към Париж Лима е основен етап. Затова смятам да работя в тясно сътрудничество с вашата, с делегация и работна група от вашата комисия по подготовката на Лима. Европейския съюз трябва да говори с един клас. Три са основните неща, които трябва да подсигурим в Лима. Първо, всички наши партньори трябва да направят е, предложения за намаляване на емисиите от парникови газове преди края на март 2015 година. Трябва да се създаде един интер... международен е, Процеса да може да се направи анализ на индивидуалните предложения и на тяхната съвкупност. Само по този начин ще можем да постигнем нашите е, цели за недопускане глобалното затопляне да бъде повече от 2 градуса. На второ място – Основно, основно, основно е всичко това да влезе в споразумението 2015 година, тъй като то ще влезе в сила през 2020 година и на трето, на трето място трябва много добре да бъдат разбрани различните аспекти, които ще залегнат в споразумението от е, Лима, тъй като то ще бъде основата на глобалния текст, който ще се приеме после в рамките на конференцията на е, Обединените нации. За това работя в тясно сътрудничество с върховния представител и на 5 ноември проведахме първото заседание, на което решихме, че целият наш дипломатически потенциал ще работи за а, а, постигане целите а, в Лима. Европейския съюз е, е За, за, за момент Европейския съюз е, излъчва само 10% от емисиите в света, но затова е много важно да накараме наш, нашите партньори да направят едно усилие и това да стане до средата на 2015 година. Разбира се, Всичко това обаче трябва да стане, като вземеме предвид економическите и геополитическата е, е, действителност. Затова очаквам с нетърпение дебата, който ще проведеме по време на втората парламентарна сесия през е, ноември. Очаквам и е, ще, ще продължа да работя с е, комисарите и върховния председател, защото е, промените в климата да бъдат е, един приоритет в е, цял, цялостния международен диалог, който водим с нашите е, партньори. времено поети ангажимент, поетите ангажимент от, нашите, от наши партньори ще позволят на европейската промишленост да избегне изваредната тежест и ще спомогне за нейната конкурентоспособност на международните пазари. За това приветстваме процедурите, които се прилагат в Китай през последните години. Дами, дами и господа, наш, нашата, нашата цел е да създадем една по-устойчива и ефективна економика, която да насъчи растежа и която да бъде в името на всички държави членки и на нейните граждани. Благодаря, господин председател, за вашата презентация. А сега ще преминем към въпроси и отговори. Не знам дали координаторите бих искали да зададат въпроси на господин комисара, а след това комисара ще отговори на вашите въпроси. След това ще има втори кръг а, въпроси и отговори. Всички ще имат право да вземат думата. Много ви моля обаче вашите изказвания да не надвишават две минути, за да може всеки един всеки желаящ да вземе думата. Сега давам думата от името на НП на господин Белет. Uh, Благодаря, господин председател, господин комисар. Добър ден. Бих искал да ви поздравя за това, че бяхте назначен комисар за един от основните сектори на европейската политика, нещо, което е свържено с за растежа, заедостта. И Основна част от целистния пакет са възобновяемите енергии, така че аз ще се опитам да бъда конкретен и да не надишавам времето, което ми е отредено за въпрос. Бих искал да кажа, че преди две седмици съвета прие е, заключения, които обаче са доста по-малко амбициозни от нашите. Е, радваме се, че вие се придържате към амбициозните проекти, особено свързани с е, енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Какви ще бъдат конкретните мерки за постигане е, на целите от 30%, които са минимални в крайна сметка? И второ, конференциите в Лима и Париж Раз, разбира се, ние подкрепяме казаното от вас, но какви, какви са минималните резултати, които очаквате за Лима, не само за Лима, но най-вече за Париж? И какви са според вас мерките? Какъв е план Б за постигане на успех? И трето, ние приветстваме факта, че отдавате е, от, огромно значение на СТЕ и на резерва за стабилност на пазарите. Това са амбициозни е, планове и програми. Вие очаквате преди пролета всички да излезат с е, предложения, но ние сме ние сме малко загрижени от а, е, е, проблемите, с които се сблъскват въглеродно въгле, вис, високовъглеродните индустрии. Така че какви, какви ще бъдат а, плановете на комисията, програмата на комисията за постигане на един истински компромис. Благодаря ви. Now for the SD group, Матиас Гроте. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Благодаря ви за това, че сте сред нас в комисията днес, за това такава първа среща с вас. Разбира се, всички сме обърнати в момента към конференцията в Лима и разбира се, после и конференцията в Париж. Е, Предвидели сме вече някои решения и бихме искали да работим хармонично с комисията по промишлени въпроси. Бихме искали е, да работим и със съвета за това да се предложи е, някакъв план, така че да се постигне истински резултат в Париж. На този етап нямаме идеи и а, с оглед на извършеното от съвета а, по пакета климат а, има кое да буди притеснение у мен. А, Що се отнася до резерва за стабилност, чудим се дали за лятото, надяваме се да е 2015 година лятото, да бъде готово това, а не 2016. Що се отнася до вашето изслушване, вие тогава казахте, че може да предвидите и по-ранна дата за въвеждане на този резерв за стабилност на пазара. И проблематиката с въглеродните емисии а, дали а, е, е, включен а, в а, този списък. Има споразумение, постигнато в последния момент по този въпрос. Дали ще става дума за 30 евро или за друг размер, в крайна сметка европейските граждани и данакоплатци ще трябва да плащат тази сума, което намалява покупателната способност. А, така че ако се постигне споразумение през 2015 година, можем да загърбим временно а, този въпрос. Що се отнася до лагането и складирането на въглерода, наистина ли искате да работите по този въпрос, като се ограничите само а, в рамките на въглерода? При производството на цимент, например, ние бихме искали да се запазят тези заводи в Европа. Искаме да направим всичко възможно, за да избегнем делокализацията на тези производствени мощности. Наистина ли а, трябва да се намали производителността на европейските заводи, за да се въведе една технология, която все още не е стигнала до зрял етап? Благодаря. Yeah, а сега от името на екрана думата има госпожа Гирлинг. Благодаря ви. Добре дошъл, господин комисар. Аз бих искала да ви задам въпрос за работната ви програма. Знам, че взехте поста си едва преди около седмица, но сигурно сте наясно, че ние, членовете на тази комисия, очакваме с нетърпение да чуем как, кои ще са приоритетите ви. И може би още по-важно за нас, предвид писмото, което изпратихме, което получихте от а, господин Тимерманс, изпратено до ваши други комисари, кои са а, темите, които евентуално може да изключите от вашата работна програма. Ние се надяваме отново да видим програмата за програмата РИФИ да се появи във вашата работна програма. Също така се надяваме да има и консултации с нашата комисия относно тази програма. А, ако пак се позовам на същото писмо, други две досиета, които бяха много важни за нашата а, комисия, едната по която аз съм докладчик, това са националните тавани за емисии и друго, другата досие, което е много важно за нас, е новият пакет за отпадъците. И двете досиета са споменати като възможни досиета, които да бъдат изтеглени от вашите приоритети в работната ви програма, така че ще се радвам да чуя кога ще може да ни представите окончателната си работна програма за няколко месеца, за да може и ние да организираме работата си съответно нея. Благодаря ви от името на групата на либералите. Думата има господин Торвалц. Благодаря, господин председател и добре е дошъл в нашата комисия, господин Каниете. Казахте, че ще вземете участие в срещата в Лима през декември. Това значи ли, че вие ще ръководите екипа за преговори на Европейския съюз на международно равнище. постигнате ли не накрая някакво споразумение с, с местния председателя Шефчович, че вие ще представлявате Европейския съюз в международните преговори, не само срещу им равнище, но и на другите много важни срещи подготовка на срещи високо равнеще в Париж. Или казвам други думи, вашият телефонен номер ли ще даде Европейския съюз на различните участници в тези толкова сложни преговори? Някои колеги вече ви зададоха въпроса за бъдещето на обвързващите цели. Въпросът ми е, виждате ли други важни срещи, други важни елементи в подготовката на среща високо равнище в Париж? Тоест, имате ли план изобщо за тези преговори? Благодаря ви. Бегуе ми. Благодаря от името на ГУЕ, господин Баунс. Сеньор eh, ha dedicado mucho tiempo a desgranar las conclusiones del último... Благодаря, господин председател. Господин Каньете, наистина отделихте много време, за да ни изложите заключенията на съвета, но по-малко отделихте на вашите амбиции и на вашите задачи. Наистина, вашите цели са амбициозни, но биха могли да бъдат още по-амбициозни. Борбата с климатичните промени е, е основна и не винаги признавате този факт. Радвам се обаче, че днес потвърждавате, че съществуват такива климатични промени. Казвате, че Европейския съюз ще бъде на високо ниво представен, но ми се струва, че на тези международни форуми не винаги Европейския съюз говори в един глас. И както вече ви беше поискано от това, добре е да изложите вашите намерения. Изложихте и мерките за постигане на 27%, говорите и за конференция за намаляване на емисиите в транс транспортния сектор, но какви са вашите конкретни идеи и предложения, гарантиращи устойчива економика и заетост, така че да действа срещу климатичните е, промени? Благодаря много името на зелените думата е господин Халт. Благодаря, господин председател. Добро утро, господин Каниете. Радвам се, че може да размени мнение по някои от вашите теми. Радвам се, че сте днес на нашето заседание. Ще повторя въпроса на колегата Нилс от групата на либералите. Комисарите винаги ни обещават, че ще вземат участие на скъщите високо равнище постоянно на климат и това е важно, но за нас е важно и от завършните ни партньори е важно да знаят кой е водещият преговарящ от страна на Европейския съюз. А не един път да сте вие на следващия ден господин човеш на третия ден господин Тимерманс. Имаме нужда от един водещ преговарящ. Искам да знаем кой ще бъде лицето, водещото преговорите от страна на Европейския съюз на конференцията за климата и ще се радвам да чуя много ясен отговор от ваша страна. А сега по пакета до 2300 година и заключенията на Европейския съвет. Първо държа да почете, че има проблем, защото ако съвета взима решение с заключ... Чени на съвета, те гласуват, е, те се приемат, както знаете, с единодушие. Ако обаче се премине към обикновената законодателна процедура, се прилага квалифицираното мнозинство като метод за взимане на решение. Има обаче един а, е, момент, е, един параграф а, в а, заключението, в което се казва, че Европейският съвет ще вземе правите всички елементи в рамката и ще продължава да следи внимателно всички етапи, включително и е, отраслите, обхванати от СТЕ, необхванатите отрасли на гинят ефективност. Но това в момента е най-малкият общ знаменател в съвета. Това е което сте постигнали в момента най-малкият общ знаменател и възможността да се наложи вето от 28 държави членки. Не това е целта за това законодателно предложение. Господин Юкер ни, ни обеща задължаващи цели за енергийната ефективност. Това беше обещание и аз, предпо... и аз от него разбирам, че Европейската комисия ще излезе с предложение за задържаващи цели, тъй като заключенията на съвета всъщност са само препоръки, те нямат обвързващ законодателен характер. И следващият ми въпрос е свързан с фонда за компенсации и възможността да се отпускат безплатни квоти за емисии за енергопроизводителите в държавите членки с по-низки доходи. Как ще гарантирате, че по този начин няма да има двойни субсидии за тецовете с въглища? Защото ако първо отпуснем безплатни квоти за сектор на енергетиката и това всъщност са централите с въглища. И ако още веднъж отпуснем а, безплатни квоти за държавите с най-малки, с най-слаби доходи, те отново ще субсидират тецовете с въглища. Така че държа да обещаете тук, че никога няма да подкрепяте с безплатни квоти тецовете с въглища. Благодаря ви, думата има господин Педичини. Благодаря. Да, ето тук съм, господин комисар. Въпросът ми е свързан с е, новата програма за улесняване на е, връзките в Европа е, с огромни инвестиции за транспортната инфраструктурна. Става дума за компютърната мрежа. Около 5 милиарда от е, тази сума е насочена към енергетичната инфраструктура с няколко десетки милиона евро за финансиране на различни проучвания. Всяко едно от тези проучвания струва 5 милиона, а някои стигат дори е, до 10 милиона евро. Може ли е, да получим информация за това какво финансираме? Защо струва толкова скъпо тези проучвания? 70 милиарда евро до 2020 година са ни необходими за тази цел. Какъв дял ще има тук частните инвестиции и е, може ли да се има доверие в тях. Благодаря на всички за тези, тази първа група въпроси. Сега веднага ще дам думата на господин комисаря да даде отговор на тези въпроси, които зададоха координатори. Gracias, eh, Voy a, a, a responder en primer lugar a una pregunta que... Господин председател, ще отговоря първо на въпроса, който бе зададен от господин Тервал, Секунд и други. Става дума за участието в конференциите по климата. Знаете, че в качеството на заместник председател аз отговарям и за участието и представи, представи, представянето в заседанията и е, срещите, включително и със съвета, парламента е, и в международните конференции. На първо място, разбира се, трябва да се е, споразумееме с заместник, другите заместник председатели и комисари, чието ресори са свързани с тази тема. Но така че аз ще участвам в това. Но ще разгърнеме всички дипломатически умения и инструменти, с които разполагаме за участие и постигане на успех в Париж и разбира се преди това в Лини. За това се радваме на пълната подкрепа на върховния представител госпожа Могарини и ще разчитаме и на делегациите ни във всички тези страни. Ние ще бъдем в постоянен контакт с тях. за да разбереме какво искат точно нашите партньори, какво очакват те от Лима и Париж. Ще работиме и в постоянно сътрудничество с следващите председателства. Защото ако наистина постигнем споразумение в Париж, и постигнем успех, това ще бъде за благото на всички. Така че Моята цел е в Париж да постигнем обвързващи цели. Ще бъда в Лима, ще продължа преговорите с различните страни, за да постигнем наистина успех в Париж, но ще работиме поетапно Не смятайте, че понеже, сме, е, понеже ще работиме и не само няма да работя тя, сама, ще работя и с другите комисари, това ще е, ослаби нашата позиция. Напротив, ние ще покриеме по-голямо е, обхват на въпроси. Аз самия ще вода преговорите в Лима и моят телефонен номер ще бъде на разположение на всички, които искат да допълнителни, допълнителна информация. Второ, по въпросите свързани с изтичането на въглерод, Европейският съв, съвет изложи своите принципи. В принцип на свободното отпускане на квоти са включени всички индустрии, като обаче предварително се направи подробен анализ на последицата. В заключенията на съвета също така се съдържа решението ново разгръщащите се технологии да не бъдат за сметка на изтичането на въглерод. Какво ще, бъде, какво ще залегне в новото законодателство? Решенията не могат решението, за, е, решението или мерките за из, е, въглеродното изтичане не може да стане за сметка на механизма за резерв за стабилност на пазарите. Разбира се, решенията няма да бъдат е, лесни в този смисъл. и наистина ще бъде много трудно да се постигне компромис в съвета. Но при всички случаи смятам, че нашите е, цели, е, които ще изложим в Париж и които ще предложим в Париж, трябва да бъдат амбициозни. Беше зададен и въпрос. Как, докъде, докъде сме стигнали с ядрената енергетика? Някои държави членки се отказват, други, в други мощности се затварят. Нашите а, амбиции са ясни. Ние искаме да бъдем световни лидери в областта на възобновяемите енергии и по-специално при производството на електричество. Какви са проблемите в тази област? А, много са. Ние имаме един вътрешен пазар, но същевременно този вътрешен пазар не е изграден, нямаме между, достатъчно междусистемни връзки, нямаме достатъчно ясни правила, имаме амбициозни цели, но не и инструментите, с които да ги постигнем. За това необходимо е първо да създадем един истински интегриран единен пазар и комис, комисара Шевкович ще предложи необходимите мерки за създаване на по-добри връзки между мрежите, между юга и е, севера. Има много възможности е, от Северно море и за региона Северно море, които не са все още експлуатирани. Към, с това е свързани проблемата на, проблема за е, разнообразието на източници, е, безопасност сигурност на доставките и е, възможността за много страни да развият е, е альтернативни начини за производство на енергия след затваряне на ядрени мощности. Yes. We, we are starting the work. Е, започваме и по предложението на, на председателя Юнкер за 300 милиарда инвестиции, както и върху програмата на комисията. В... Затова не мога да отговоря а, на вашия въпрос. В момента преразглеждаме всички предложения, правиме анализи на а, минали успехи и провали. В, а, очаква ни много работа. Ще е, разгледаме и развиеме предложенията, свързани с пакета до 2030 година. Ще направиме прераз, преглед на а, разпоредбите на различните директиви, свързани с това. Но комис, ком, комисията комис, комисията има много амбициозни а, цели и за това тези амбициозни цели трябва да бъдат изложени и защитени в Париж. Имаме до, достатъчно марш за действие. И комисията смята, че в договора се съдържат необходимите разпоредби, свързани с, а, мнози, с а, мнозинствата за гласуване на различните а, предложения. Важно е да, се, да, по, да постигнем консенсус, но същевременно договора предвижда квалифицирано мнозинство за вземане на решение по тези въпроси. Съвета, разбира се, ще направи всичко възможно, за да постигне най-широкия възможен компроми, е, консенсус, но също временно договора предвижда възможността за е, прилагане на квалифицираното мъженство. Парламента, разбира се, ще е, трябва да изложи своето становище и ще се опитаме да доближиме доколкото е възможно вижданията на парламента и съвета, тъй като в крайна сметка ние сме един екип и трябва да имаме една единна стратегия, за да постигнем успеха и резултати. Ще продължиме тясно сътрудничество с нашата комисия, за да постигнем тези цели. Очудващо Очудиме въпроса на господин Хористи. Защото казах, че промените в климата са факт. Аз никога не съм а, изразявал някакво а, друго мнение или становище. Аз съм политик и смятам, че проблеми, промените в климата са факта. Те се дължат на наши нашите действия, но същевременно разполагаме и с възможности да смекчим последиците и да промениме тенденциите. Същевременно смятам, че е, нашата дейност ще може да доведе до по-широка заето, създаване на работни места, озеленяване на економиката, т.е. има е, много възможности, които трябва да бъдат е, взети предвид и да се използват. Е, когато бях министър, участвах в работната група, която разработваше новата стратегия. И за това, скъпи колеги, най-важното днес е да устойчиваме устояваме своите амбициозни цели. Пак, пакета мерки до 2020 и по, по-късно 2030 година трябва да бъде много амбициозен. Ние бихме искали държавите членки да представят своите предложения до е, края на март 2015 година. Е, тъй като разполагаме с инструменти за проследи, проследяване а, дейностите в различните държави членки. А, след това ще направим един анализ на съвкупни, съвкупните предложения и ако видиме, че този анализ не доказва, че ще успееме да ограничиме затоплянето под 2 градуса, ще трябва да се вземат, поемат други ангажименти. Целта ще бъде да имаме някакви едни е, обвързващи е, мерки и решения. Разбира се, винаги може да очакваме е, някои е, реакции, които не винаги да бъдат е, много целенасочени, но, не, но нека бъдеме амбициозни. Лима е един първи етап. Втори етап ще бъде споразумението от Париж. Нека да работиме за постигане на успех в Лима, а след това ще разгърнеме е, всички дипломатически възможни инструментариуми за постигане на е, резултати и успехи на конференцията в Париж. Е, доклада на Хек. ясно излага а, нещата. Ние финансирахме, ние поръчахме този, това проучване и а, участвахме в неговото изработване. Този учет или това изследване бе разпространено сред нашите партньори и а, резултатите от това изследване ни задължават да предприемеме необходимите мерки. Първите в Лима, по-късно в Париж. Ще работиме в е, тяхно сътрудничество с всички онези, които ще участват в конференцията от Лима, от вашата комисия и се надавам наистина, че ще постигнем едно плодотворно сътрудничество. Сега давам думата на нашите депутати за задаване на въпроси. Благодаря, господин председател. Господин комисар, добре дошъл в нашата комисия. Благодаря ви е, за това, е, че идвате при нас една седмица след назначаването. Това наистина показва вашия стремеж за сътрудничество и прозрачност. Сега, по отношение на схемата за търговия с емисии, е, целта на тази схема е да се намалят разходите, свързани с намаляването на емисиите. Има правила, които трябва да се прилагат, някои се припокриват, системата е много сложна, изобщо не са така прости нещата, както ги представихте. По отношение на а, помощите от а, държавите, решени от предишните, предишното ръководство, свързани Днес тези, това подпомагане води до опоръчаване на конкуренцията. И много бих искала да разбера какво мислите по този аспект на нещата. Разбира се, че трябва да се предприемат мерки за избягване на делокализацията, но трябва да се избегнат и подобни мерки за опоручаване на конкуренцията. Какви мерки възнамерявате да предприемете, за да се решат всички тези проблеми, свързани с конкуренцията? Благодаря. Так, така че по-добре да се организираме. Искам да ви кажа, че има 13 записали се за изказвания, така че бъдете толкова кретки, колкото и ораторката току-що, не повече от една минута. Господин Лайнен. Благодаря много, господин комисар. Благодаря ви за вашето присъствие тук. Желаем ви много успехи във вашата дейност. Що се отнася до енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, са предприяти мерки от съвета, които нямат задължителен характер, а вие трябва да ги прилагате. Ще има ли някаква система на управление на тези мерки? А, втори въпрос а, става дума за евентуален конфликт на интереси за поемане на вашия портфел. Има обаче проблем и се притеснявам, че развитието на е, е, енергетиката може би ще се даде проблеми за развиване на е, възобновяемите енергийни източници. Също така и въпросите, свързани с ЕТЕ, няма ли противоречие с привилегионата тарифа и възобновяемите енергийни източници? И трети въпрос, какво ще направите за намаляване на емисиите и въвеждането на електрическите автомобили? Микрофон за следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Добър ден, колеги. Господин комисар, ако разгледам заключенията на съвета, ще подчертая дилемата, пред която съм изправен. Каква е вашата позиция по отношение на СТЕ? Трябва ли да се въведат пазарни цени или трябва да се завишат тези цени, така както предложи парламента, чрез законодателен натиск? Какво е вашето мнение по този въпрос? Е, трябва ли да се предвидят законодателни е, мерки? Вторият ми въпрос, аз съм поляк и проявявам голям интерес е, към тези въпроси и по-специално точка 2.7 от заключенията на съвета и резерва от 2%, който трябва да бъде създаден. Четвъртото тире на 2.7 посочва, че решенията на държавите членки ще бъдат взети с участието на Европейската инвестиционна банка. ЕИБ е, вече се насочи към някои подходи, които затрудняват получаването на кредити за модернизиране на традиционните централи. Какво ще предприемете в тази насока и бихте ли е, ми разяснили какво се разбира под участие на ЕИБ? Следващият оратор. Благодаря много. Да, доста е, говорихме за Лима и Париж и за целите, е, задължителни или не. Това, което е, представлява интерес за мен – е въпросът е, с държавите членки, които няма да постигнат целите от 2020 е, година, защото Европейския съюз ще постигне тези цели, но е, не и всички държави членки. Какво ще се случи тогава? Дали ще продължим, все едно, че нищо не е станало, но много трудно е да обясня това на средните и малки предприятия в моя район – е, господин комисар, с е, голямо удоволствие е, ви посрещаме днес и за първи път се обръщам към вас с въпрос след назначаването ви. Три въпроса имам. Припомнихте многократно, че нашата цел е да постигнем задължителни, но разумни цели. Да се обединим около такива цели. Зеления фонд само 2,3 милиарда е събрал обещание за финансиране. Е нашата цел е до 2020 година да постигнем 100 милиарда долара. От дали на съвета от 28 октомври държавите членки са посочили какви суми ще участват. Следващия въпрос. Барак Обама се насочва към полузадължително споразумение. Но след Копенхаген видяхме до какво доведе приемането на споразумение с незадължителни измерения. Така че бих искал да разбера дали имате ясна позиция по това предложение на САЩ. И трети въпрос, последен – е, Китай отново е начало на най-привлекателните за инвестиции е, в е, възобновяеми енергоисточници държави. Тези новоразвиващи се държави наистина са начало на възобновяемите енергийни източници. Какви мерки предвиждате вие, за да се насърчи този пазар в Европа? Grazie. Adesso il благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искала напред да поздравя господин Каньете за избора му. Господин комисар, енергийна ефективност, липса на съвместимост на мрежите по отношение на енергийната ефективност е една от основните пречки пред изграждането на вътрешният пазар. Целите и за постигане на целите за енергийна ефективност и за борба за намаляване на емисията парникови газове. Знам какъв проблем се сблъскваме на Иберийския полуостров поради липсата на взаимосвързаност между мрежите и ако не се спускаме с тези технически проблеми, щяхме да имаме ни на ниските цени на електричество в а, а, Европейския съюз. Въпреки това обаче целта за взаимосвързаност на, на мрежите не с обвързващ характер, въпреки че тя е заложена в пакет от 2300 година. Освен това, средствата, предложени в механизма за свързане на Европа, са доста скромни. Предвижда прилагането на проекти от общ интерес. Но някои от тези проекти не изглеждат възможни от чисто економическа и търговска гледна точка. Господин комисар, бих искал да чуя от вас какви са новите механизми за финансиране, предвидим Европейската комисия за преодоляване на тези трудности. Ще има ли допълнителни средства, които да бъдат предоставени? И също така, разполагате ли с достатъчно инструменти, които да избегнат разхищението, на което сме свидетели в момента? Думата има колегата Удриес Паскос. Господин Ариес Каниете, Както знаете, нашата политическа група много се притеснява от преговорите за трансатлантическо споразумение с търгови инвестиции и последиците за дейността в областта на климата. Ето защо искам да се спра на един документ, който беше публикуван от Washington Post през юли. В него става ясно, че в споразумението е предвидена глава посветена на енергетиката с обвързваща клауза, а именно Съединените щати искат да гарантират възможностите за износ на петрол и природен газ към Европейския съюз. Какво е вашето мнение по въпроса и как бихме могли да избегнем щетите от економическа и екологична гледна точка, която ще бъдат предизвикани от евентуалното сключване на тази клауза с Съединените щати, както го направихме и с Канада. И също така какво е мнението ви за възможностите за внасяне на шистов газ от Канада? Вчера в нашата комисия обсъдихме е, прегледът на директивата за качеството на горивата, която в момента е блокирана. Бих искала да чуя какви са вашите намерения и какво възнамерявате да предприемете, за да намалите емисията от парникови газове от отрасла на транспорта. Господин Явор, заместник председател на нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да задам три въпроса. Един от тях вече беше споменат от редица колеги, а именно как може да се постигнат необвързващите цели за енергийна ефективност и целите по отношение на възобновяемите енергийни източници, които също не са с обвързващи характер национално равнище. Ясно е, че някои държави членки дори няма да успеят да покрият целите за 2020 година, въпреки че те са с обвързващ характер. Така че как може, какво възнамерявате конкретно да предприемете, освен да желаете постигнато на тези цели? Вторият ми въпрос е свързан с множеството стратегии в Европейски парламент, в Европейската комисия, свързани с енергетиката, пакетът за довършване на един енергиен пазар, стратегията за енергийна сигурност. Не виждам обаче координация между всички тези стратегии. Въпросът ми е, има ли обща рамка, има ли основен документ, който да ръководи на нашата енергийна стратегия? За да гарантираме подкрепа на предприятията, гарантирайки енергийна ефективност и сигурност или се стремим преди всичко да подкрепим борбата с измененията в климата? Кога е водещата? Кой е водещият план по отношение на енергетиката в Европейския съюз? Третият ми въпрос е свързан с проектите от общ интерес. 90% от тези проекти са свързани с инфраструктурата с природен глас. Газ, извинете. Това ли е политиката на Европейския съюз. Всички проекти от общи интерес са насочени за инфраструктура за природен газ и изкопаеми горива или има някаква възможност в тези проекти да се включат и енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Благодаря ви. Думата има госпожа Еви. Благодаря ви. Бих сме се върна на схемата за търговия с емисии. Миналият месец съвета, Европейския съвет се спомена се споразумя за намаление от емисиите от парникови газове до 40%, от 40% до 2300 година. Днес подновиха преговорите за присъединяване на Швейцария към схемата с търговия с емисии на Европейския съюз. Има предложение също така от Европейската комисия с схемата да бъде отворена и за китайски оператори. Въпросът ни е как може да обвържем и външният пазар на въглерода при положение, че целите заложени в нашите стратегии към момента са цели на европейско равнище. Същият ми въпрос е свързан с гражданското въздухоплаване корабоплаване и възможността да се предвидят мерки за намаляване на емисии, идващи от въздухоплаването до 2016 година. В противен случай имаме много сериозни заплаха да се сблъскаме с проблеми при изпълнението на нашите цели. Въпросът ми е дали емисиите, идващи от полети, излитащи или на излитащи с начало или крайна дестинация Европейски съюз трябва да бъдат обхванати от схемата с търговия с емисии. Въпросът ми е какво ще намерявате да предприемате, ако в ИКАО не се постигне споразумение за намаляване на емисиите до 2016 година. Благодаря ви, думата има госпожа Шуица. Много ви благодаря. Бих искала да приветствам с добре дошъл комисарят Каниете и да му благодаря че сметна за уместно да посети нещата комисия за тази размяна на мнения. Измененията на климата са реалност и трябва да се предприемат мерки за борба срещу това явление. Вие самият казахте, че политиката в областта на климата няма как да бъде ефикасна, ако не привлечем и предприятията към нея. Твърдите, че Европейския съюз трябва да играе водеща роля на световно равнище. Може би вече отговорихте някои от въпросите, които ще ви задам, но как възнамерявате да гарантирате правомощията си и как възнамерявате да убедите водещите компании и взимащите политически решения да, се, да, да предприемат мерки за намаляване на емисиите, при положение, че към момента те отказват да го сторят. В писмото за назначаването ви господин Юнкер ви поставя за цел насърчаване на ВИ и водеща роля по отношение на енергийната ефективност. Също така изисква от вас да обмислите различни варианти на него доставки и едновременно с това иска от вас да играете водеща роля в екипа за преговори за климата. Как възнамерявате да постигнете всички тези цели. И един друг въпрос, който ми е който е много важен за мен. Знаем, че Енергийният съюз е част от мандата на заместник председателя Шевкович. Но искам да чуя и аз вашето мнение за газопровода в Атлантическо море. Благодаря ви, думата има госпожа Гарсия Перес. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Част от въпросите, които исках да ви задам, вече бяха поставени от колегите преди мен. Затова ще се спра на един конкретен въпрос. Вече беше споменат въпросът за ядрената енергетика. В отговора си е, вие изредихте различните препятствия, които трябва да преодолеем, за развитието на възобновяемите енергийни източници и твърдите, че трябва да продължим да развиваме тези видове енергоисточници. Аз съм съгласна с вас. Въпросът ми е как можем да постигнем целите по отношение на ВИ. В някои случаи ми се струва, че много трудно може да се постигне стабилен енергиен микс и да се включат и ВЕИ в този микс, особено по отношение на атомните електроцентрали. В Испания някои от нашите АЕЦ наближават края на своя жизнен цикъл, но се предвижда удължаване на техният живот до 2022 година, което е значителна промяна. Зададох въпроса на Европейската комисия и се оказа, че тя не е наясно с тези планове а, съглас... а би трябвало да получи тази информация съгласно член 36 от споразумението за Евроатом, за да може да направи съответната оценка за въздействие в околната среда. Вие, господин Канете, получили ли сте нотификация от страна на Испания за тези планове, защото тук говорим за ядрена безопасност, говорим за безопасността на голям брой граждани, които живеят в близост до тези атомни електроцентрали. Въпросът ми също така и е как виждате бъдещето на енергийния микс в Европа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Когато говорим за дейност в областта на климата, разбира се, можем да променим или закона, или поведението на хората. Тоест, единият подход е законодателен, а другият подход е пожелателен и трябва да използваме и двата подхода. Трябва също така като политици да обясним на нашите граждани защо предприемаме законодателните мерки, а ако, пред, ако заложим на доброволният подход, трябва да информираме нашите граждани, за да могат те да вземат информиран избор. Въпросът ми е как възнамерявате да подобрите комуникацията към гражданите относно въглеродният отпечатък на продуктите, които те купуват, за да ги насърчим да купуват продукти, произведени в близост до място, където те живеят, да съкратят производственият цикъл. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има колегата Зориньо. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, господин комисар. Прочетох заключение на Европейския съвет и има едно нещо, което не успях да разбера. Надявам се да може да ми помогнете. Става въпрос за целите за 2300 година. Има необвързваща цел от 15% за оперативна съвместимост на електроспределителните мрежи. Колегата вече зададе този въпрос. Няма отново да се връщам на него. Става въпрос за прословутите проекти от общ интерес и това дали, дали те могат да се използват за гарантиране на тези оперативни връзки. Бих искал обаче да ми обясните три неща. Първо, как ще се контролира изпълнението на тази цел от 15%? Втори въпрос. Какво ще се случи, ако дадена държава членка не предприеме необходимите мерки за постигане на тази цел? И трето, какви компенсации бихме, биха могли да предвидим за държавите членки, които искат да постигнат тази цел, но не могат да го направят? Защото този, тази цел може да бъде постигната само ако двете държави членки положат усилия усилия. Благодаря, господин Салакакис. Като Кирил Петров Пазоти, για την Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисар за тази интересна дискусия. Бих искал да задам а, един въпрос на другите ми въпроси вече беше отговарено. Не е винаги задоволително, но бих искал да задам въпрос, свързан с економия на енергия. За мен е това е много важна цел, тъй като аз съм физик. Това може... Спестяването или економията може да бъде от порядъка на процент и половина, но това е индикативно, това не е обвързващо. Можете ли да ни кажете нещо повече за това. В моята страна, в Гърция, а, горивото а, за транспортните, за превозните средства и горивото използване за отопление са а, таксувани и е, по един и същи начин. Но мисля, че взетите мерки са недостатъчни. Кажете какви мерки трябва да се вземат и по какъв начин да избегнеме грешките от минала и как да достигнем наистина до една обвързваща цел от порядъка на процент и половина. Благодаря, господин комисар. Аз ви зададах въпроса, но вие не ми отговорите. Сега става дума за новата програма за взаимни, за системни връзки в Европа. 33 милиона евро бяха а, насочени към тези проекти, като общата сума е 70 милиарда. Доколко можем да разчитаме на частни инвестиции и в какъв размер? И е, смятаме ли, че в е, период на криза тези средства се използват наистина целесообразно и целенасочено? Благодаря, господин председател. Трябва да искам да задам е, два въпроса. Говориме за инвестиции от 300 милиарда за 3 години. Вие, като комисар по енергетиката, какво предлагате и какво предлагате като инвестиции в рамките на този е, пакет? И второ, на 23 24 октомври съвета излезе с заключение и там се казва, че е необходим резерв за ефективна ефективност и да се модернизират енергийните системи на държавите членки. Какво означава това? Това значи да се модернизират тецовете, които работят с ам, въглища или какво, какво, какво се крие за е, това а, е, изявление. Набързо един а, е, въпрос. А, може би вие можете да отговорите, господин комисар. Вие казахте, че в а, вашите е, приоритети ще бъдат е, предложенията, които ще получат е, всеобща подкрепа. Но как можете да гарантирате, че целите ще бъдат постигнати, защото знаете, че много са разнопосочни вижданията. И много въпроси бяха зададени на господин комисара. Така че разполагате с 10 минути, за да отговорите на тези въпроси. Можете да отговорите е, на няколко въпроса едновременно, тъй като те се препокриват. Добре, ще се обърна към компетентния колега да прегледа всичко това във връзка с съвместимостта с европейското право, особено всичко свързано с енергийната ефективност. Да, целите нямат задължителен характер, Председателят на комисията и аз самият смятаме, че на европейско ниво трябва да има по една, поне една цел, която да бъде задължителна. Освен това, доброто управление би следвало да даде възможност всяка държава членка да положи всички необходими условия. Но, разбира се, не всички държави членки са в състояние да постигнат едни, да приемат едни и същи мерки за енергийна ефективност. Не всички тръгват от една и съща отправна точка. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници, кое трябва да се насърчи, кое не, тук има три проблема. Първо, иновациите, защото, разбира се, трябва да се развиват тези енергийни източници, да се предвидат и възможности за складиране, което изисква инвестиции. Още един проблем има тук. Пазарите не са свързани помежду си. Така... Също така да се създадат по-интелигентни мрежи, за да осигуриме трансграничните връзки. Също така ще разработваме и, както казах, възобновяемите негри. Някой ми зададе въпроса как виждам новата СТЕ. СТЕ трябва да бъдат насочени към пазара, и да имат да бъдат на пазарен принцип и да избягваме доколкото може флуктуациите. Имаме цели, които трябва да преследваме и трябва да се съобразяваме с резултатите и съответно да въвеждаме или да извеждаме е, някои аспекти на СТЕ от пазар. Но при всички случаи те трябва да бъдат на, принципно, на пазарна основа. В момента работиме с е, Швейцария по е, трансграничните връзки, между системните връзки. Разбира се, би било добре Швейцария да се а, включи в нашия общ пазар. Това би било най-добре. Най-добре би било да имаме амбициозни глобални а, цели, които да представиме в Париж. Беше зададен въпрос за ролята на Европейската инвестиционна банка. Председателя на комисията ще предложи един пакет от 300 милиарда за мобилизиране инвестиции и създаване на работни места. Най-много са необходими инвестициите в енергийния сектор, някъде от 200, порядъка на 240 милиарда годишно за възобновяемите източници на енергия, за модернизиране на мрежите, които са много устарели и неефективни в много държави членки, за модернизиране на сградите и превръщането им в енергийно ефективни и в, за инвестиции в енергийно ефективни а, индустрия. Значи 4. А, отопление или производство на енергия като цяло, ефект, ефективност на, в индустрията, ефективни сгради и възобновяеми източници на енергия. Това са четирите отрасъл. Е, имаме много проекти, които са от общ интерес, от общо европейски интерес. И какво ще направим за това? Създадена е работна група съвместно с Европейската инвестиционна банка, която има за цел да потърси начини за мобилизиране на частното инвестиране, не само чрез заеми, но да се създаде един лостов ефект за мобилизиране на допълнителни средства. Имаше и въпрос какво ще направиме с онези, които не постигат целите. Ами има директиви, които а, са разписали а, задълженията. Но, както казах, ще трябва да се създаде една нова система на управление, която ще бъде предварително обсъдена с парламента господин Паньо попита а, а, как се развиват нещата с Съединените щати. Проблема е, че президента и Конгреса е, имат различни виждания по е, въпроса. Така че в е, решението в Париж ще трябва да бъде одобрено от Конгреса и американските преговарящи ще, ще трябва от една страна да поемат ангажименти, но същевременно да могат тези ангажименти да станат действителност. Така че най-важното е да се предприемат мерки. А как и какви ще видиме господин Фариал говори за междусистемните връзки в Португалия. От, от една страна Еберийския полуостров си е остров сам за себе си, Балтийските страни са си остров сам за себе си и в, и в момента междусистемните връзки не са повече от 10%. Така че нашата, нашата цел е до 2020 година това бъдат, те, те да бъдат 15%. Колкото но в, в, в момента а, нашите предвиждания е, че ще можем да постигнем увеличение само с 2,5%. Но ако наистина можем да създадем един функциониращ е, вътрешен пазар, то тогава между системните връзки ще заработят, но много, много ще е трудно. В е, трансатлантическото партньорство е нещо ново. Европейския съюз иска да потърси различни източници на енергия, включително ще, ще, ще, ще видиме и е, какво предлагат Съединените щати. Но нека не забравяме, че ние плащаме 3 до 4 пъти повече своята енергия от амер... цената за американската промишленост. Нека да, е, да не забравяме, че в момента Русия също е в преговори с е, Китай. Е, природният газ е най-малко замърсяващ от по принцип от изкопаемите източници на енергия и много ценен за Европейския съюз. Но ще се върнем по, към проблема, свързан с енергийната сигурност през декември. Европейския съюз би искал да има достъп до американския природен газ, за да го купува по-ефтино и да има разнообразие на източниците. Аз разбирам вашето загриженост, свързан с асфалтните, с наситените с асфалт пясъци в Канада и гъста, която е преработена от там. Но това е също въпрос, който ще се обсъди по-нататък. Беше спомената две, цифрата 27% на общоевропейско равнище. Добре е да имаме обща цел. Но все още, както е, знаете, че не се предвиждат механизми за а, налагане на санкции, а по-скоро механизми за насърчаване на правилното прилагане на правилата мисля, че трябва да улесняваме държавите членки, а не да ги санкционираме, защото санкциите сами по себе си няма да дадат резултат. Госпожо Пеничини, Относно средствата, с които разполагаме вече за механизма за свързване на Европа, не са предвидени много сериозни суми, но мисля, че пакета за инвестиции, предложен от председателят Юнкера, действително ще бъде сериозен стимул за разработване на проектите от общ интерес и други важни проекти. И така, господин председател, опитах се да отговоря на по-голямата част от въпросите. О, извинете, забравих още един въпрос, на който обаче не мога да отговоря, тъй като не разполагам с необходимите данни. Благодаря ви. Ами, мисля, че можем да ви благодарим. Мога, ще си позволя да ви благодаря от името на всички присъстващи колеги. Благодаря ви за посещението от нашата комисия днес и за прецизните отговори, които дадохте на всички зададени от колегите въпроси. Сега ще продължим с работата на нашата комисия. Припомням ви, че следващото ни заседание ще бъде на 24 ноември. Това е извънредно заседание, което ще се проведе в 19 часа в Страсбург. Следващото заседание на комисията е 3-4 декември тук в Брюксел. Благодаря ви и моля всички, които трябва да напуснат залата, да го направят възможно най-бързо, за да може ние да пристъпим незабавно към заседанието на координаторите. Благодаря ви.